Председателят. Отварям posiedzenie, колежанки и колеги. Откривам заседанието на пленарната сесия. Господин председател, вие сте един отличен председател на парламента, но искам да протестирам срещу тези, които възпрепятстват нашата работа. От миналата седмица е ясно, че дневния ред няма да е пълен. Защо не а, проявихте гъвкавост, не ни дадохте а, повече време за изказване. Аз бих дал на колегата Брок или на някой друг пет минути, за да могат да се изкажат а, изцяло. Трябва по-разумно да подходим. Щеше да е по-добре, ако а, всеки имаше възможност да изказва повече и да сте по-гъвкави. Отбелязвам казаното от вас и ще се отнеса много сериозно. Заместник председателят Ролчек е тук, след малко той ще поеме председателството и съм убеден, че той ще предоставя на депутатите време за изказване в зависимост от потребностите. Може би няма да може да превърне двете минути в пет, но предполагам, че ще може да, ги, е, да увеличи времето с 50% от 2 на 3. Ние сме толкова точни в първата минута, че много често не можем и по-дълго да се изказваме.